параграф 177.1 да отложа дебата за Гуантанамо, който е насочен за четвъртък след обед. Господин Салафранка, иска ли да каже нещо? Благодаря, господин председател. Тази сутрин внесох искане от името на своята политическа група, като целта беше да зачита позицията на групата от 18 април. По време на пленарната сесия през април председателя госпожа Подимата поиска да има отправене на искането в писмена форма. Бихте ли пояснили, господин председател, кога ще приключим разговорите по този въпрос, за да може пленарна зала да си изпълни ангажимента? Чухме какво смята и госпожа Декайзер от социалистите председателя на социалистите направи конта предложение и Имаше единодушна подкрепа за това предложение. Господин председател, бихте ли пояснили процедурата? Ще има разглеждане в 3 часа или утре ще уточняваме нещата още веднъж? Председателя. По силата на решението, взето от председателя на парламента, искането ще бъде подложено на гласуване преди дебата